So, vielen Dank, meine Damen und Herren. Благодаря. Благодаря, уважаеми дами и господа. Добре. Ще бъда благодарен, ако дамите и господата от пресата напуснат залата, направихте достатъчно снимки. I think the members should be able to see the prime minister. Че ще можете да видите мистер председателя когато вземе думата. So, das Protokoll der Протоколът на вчерашното заседание, дами и господа, вече е на разположение. Имате ли коментари по този протокол? Ако не, с това обявявам протокола за прият. Уважаеми дами и господа, много ви моля, Поздравете заедно с мен господин Алес Биялицки на почетната трибуна. Той е пред